Geht nicht. Sie können hier erkennen, dass offenbar die Amtsausstattung der Vorsitzenden geändert worden ist. Hier gibt es keinen Amts. Е, е, виждате, че междувременно вече сме се здобили с звънче, така че е, ще държим да се спазва дневния ред. Започваме с известно закъснение. Изчакахме 10 на минути, не цял четвърт е, час, както е по академичните правила. Но, нека да ви попитам първо, имате ли забележки по дневния ред? Нямате. Аз ще ви кажа, че точка 11 ще бъде разгледана преди точка 5 и точка 15 преди точка 6. Ето това е, е изменението, което се налага в дневния ред. Ако вие не възразявате, можем да считаме дневния ред за приятел. А сега преминаваме към съобщенията на председателя. Е, две са съобщенията. Заплановано бе заседание за 9 декември е, тъй като е, Времето предвидено за съседанието съвпада с заседанието на председателския съвет. Няма да можем да го проведем, още повече, че днес най-вероятно ще се справим, а и утре с заседанието и дневния ред, който беше предвиден за 9 на 16 декември в е, Страсбург ще проведем едно заседание, свързано и с някои решения в е, комисията ИМКО. Е, ще трябва естествено да се съобразим и с някои така, съображения от технически характер на нашия докладчик. Питам ви сега по точка трета одобряваме ли протокола на заседанието от 22 ноември 2010, ако не постъпят възражения до края на заседанието или сега? Да, колегата Сперони, моля, имате думата. Инак, щях да кажа, че ще изчитаме протокола за прият. Господин Сперони. Всъщност аз е, исках да взема думата по съобщение на председателя, а не по е, одобряването на протокола. Бих искал да взема отношение по извънредното заседание в Страсбург. Това извънредно заседание малко обърква е, програмата ни, още повече, че се предвижда да го проведем на 20, в 21 часа и 30 минути. След като бяхме предвидили едно заседание на 9 декември и то обичайно, редовно заседание, защо се налага сега да провеждаме това извънредно заседание? Да, Както ви казах, има а, известни обстоятелства, които ни принуждават да се откажем от заседанието на 9 ноември. Докладчикът се нуждае от допълнителни разговори и консултации във връзка с така, законодателството относно потребителите. Още повече, че част от е, членовете ни е, имат и други заседания, а и ние двамата ще е, трябва да присъстваме на председателския съвет така, на 9 декември. Така че е, по тази причина ние се налага да проведем едно извънредно заседание на 16 още повече, че през януари ще трябва да се произнесем вече и, е, и по е, това законодателство за потребителите. Така че четвъртък преди обяд в Страсбург по изключение бихме могли да проведем едно заседание, да кажем през януари или през декември. Тогава, ако не можем да проведем това извънредно заседание през януари, ще трябва през декември да го направим по време на Страсбургската сесия. Да, но както ви казах, е, по молба на докладчика, който има сериозни е, така, аргументи, се отлага това заседание от 9 декември. Но добре, е, в Страсбург също имаме председателски съвет. Така че аз е, и в Страсбург стоя пред избора дали е, да отида на председателски съвет или на заседанието. Защо е, веднъж се съобразявате с е, това съвпадение, втория път не? Защото смятам, че в Страсбург няма да започнем в 9 часа, а, до, а в 9.30 вечерта. И само ще гласуваме, нищо друго няма да правим. И до 9.30 ще бъдем готови с председателския съвет, докато на 9 декември едва ли ще сме приключили а, с председателския съвет. И както ви казах, тъй като Имко ще трябва да гласува в, през януари, ние е, трябва да гласуваме преди това. Освен това, става дума за важно становище. Няма никакъв смисъл да гласуваме един ден преди е, заседанието на ИМКО. Аз лично също не обичам извънредни заседания и заседания на комисията в Страсбург, но понякога това е неизбежно и мисля, че по изключение можем да го допуснем. Добре. Тогава преминаваме към протокола. Няма възражение. Можем да приемем, че е одобрен. Точка четвърта. Докладът на колегата Лехнер за а, наследяването и приложимото право. Да, казва господин Лехнер. Господин председател, ще се опитам да наваксам а, времето, което вече изгубихме. Да. Става дума за една изключително тежка материя, от професионална гледна точка. Е, има не само политически сблъсък, е, е, става дума за нещо изключително важно за гражданите на Европа. И аз съм с впечатлението, че понякога са на лице известни недоразумения или просто няма прецизно дефиниране на понятията или по-скоро, че се влага различно съдържание в е, е, правните термини, които се използват в е, различните държави членки и за това се получават и затрудненията. В трилог със съвета и комисията ще обсъждаме и въпросите. Вече проведохме едно заседание заедно с докладчиците в Сянка и казахме, че нямаме никакво намерение да се противопоставяме на колегите, но съветът е, е, едва ли ще е, посмее, така да се каже, през главата ни да наложи този регламент, макар и да няма достатъчно голямо мнозинство, тъй като става дума за изключително важна материя, която засяга всички. Аз проявявам разбиране към проблемите на някои от колегите, но в един миг всеки трябва да вземе решението и е, аз лично смятам, че трябва да се постараем да постигнем съгласие. Ще помоля сега колегите да вземат е, думата е, преди да представя доклада в писмена форма. Аз лично най-вероятно ще предложа альтернативни текстове по една или друга точка Макар, че като цяло мисля, че предложението е добро. Става дума за така, фактора на обвързване, обичайното местоживеене. Да, би трябвало да запълним със съдържание това понятие. Освен това, трябва да очертаем е, така, е, обхвата на е, режима на унаследяване, на вечното право, трябва да сме наясно какво точно се има предвид. И по отношение на обществения ред на Ордер Публик трябва да се оточнят е, нещата, тъй като много често така водени от емоции, е, ние като че ли е, разводняваме нещата и не сме съвсем наясно какво имаме предвид. Не бива при в никакъв случай да, така, да позволяваме да се размиват границите между задължения и права. Трябва на всяка цена да се постараем да уточним нещата. И Белгийския сенат, и очевидно и Френския сенат имат определени съмнения в тази връзка, така че е, де-факто едва ли много нещата ще се променят. Белгия е, обикновенно свързва нещата е, както по отношение на движимото имущество, така и по отношение на недвижимото имущество към, е, с обичайното местоживеене. От белгийска гледна точка, така да се каже, правото на унаследяване се свързва с е, законодателството на е, страната на обичайно местоживеене. И по френското право нещата са така. Но е, понякога има, така да се каже, и куриозни изключения. Човек променя местоживеенето си и по този начин вече може, така да се каже, да избяга от задължително вързващия фактор е, и да избегне дадено право, което не желая. Е, нещата са същите и по отношение на семейното право. В случаите, в които хората искат да избегнат едно определено законодателство, едно определено приложимо право, ако факторът на обвързване е единствено обичайното местоживеене, винаги се намират вратички. Така че аз разбирам много добре, че и колегите понякога се ръководят от емоции, и, включително и юристите но би трябвало да помислим за това какво е, е разумното. 2,3% от гражданите на Европа живеят в момента в е, друга държава член. Това са 12 милиона. Т.е. като казвам друга, имам предвид не родината им. 97,7% живеят в е, е, родината си и за тях направления. Но когато е, имат имущество в чужбина, тяхното положение се подобрява много чувствително, тъй като по този начин и в чужбина, и в друга държава член те могат да прилагат правото на своята страна, отечественото право по отношение на това имущество в чужбина. Това е голямо предимство за тези граждани. И със сигурност е голямо преимущество и предимство за тези, които не са направили завещание и в случаите, в които не става дума за унаследяване поради смърт, това е в крайна сметка едно облегчение и за съдилищата. Не бива, така да се каже, да отлагаме решаването на нещата. Собственика на италианска е, пицария, който живее в Германия, в е, Брюксел или в Белгия или в друга държава член, но е запазил, така да се каже, като обичайно место живеене Италия, е, във всеки случай в един миг решава, че е, за него е по- удобно да избере белгийското право, а пицарията се намира в Белгия. Защо да не може този човек, например, да наистина да умре спокойно, както се казва, и да избере като приложимо право именно белгийското право? по коледа, по нова година, е, надявам се, ще премисля спокойно, е, тъй като съм освободил това време за себе си и за размисъл и работа върху тази материя и ще мога да подготвя, надявам се, е, един убедителен доклад, който ще предложа на вашето внимание. Материята във всеки случай е изключително сложна, но е много важна. Благодаря. Колежката Лихтенбергер има думата. Благодаря е, много. Е, Дискусията, които описа току-що колегите, показват много ясно едно нещо. Започваме от един момент, в който си казваме, добре, нека да създадем е, разпоредби за хората, които е, желаят да бъдат мобилни, каквито са много хора, отговарят на съвременното състояние на Европа. т.е. разпоредби за хора, които доброволно отиват да живеят в е, друга държава. Когато се стигне обаче до наследяване, е, възникват трудности. Колкото по-дълбоко навлизаме в материята, толкова по-сложни стават нещата а, и толкова много трудности се появяват изведнъж, когато започнем да се занимаваме с отделните случаи. Мисля, че ще направим много добре, ако се опитаме да напредваме стъпка по стъпка. Тоест, първо да изясним принципните въпроси, да изясним каква е дефиницията на понятието обичайно местопребиваване, и след това да продължим нататък. Мисля, че това трябва да се изясни от дебата, който аз съм водила не само с експерти, но и с потенциално засегнати, става ясно следното. Всички казват да, искаме европейско законодателство, за да си спестим безкрайните е, е, процедури с е, преводи, изпращане документи и така нататък, докато се стигне до прехвърляне на имуществото. Е, в случай на смърт. Аз нямам чувството, че хората се страхуват от европейското законодателство, защото така или иначе всеки може да остави наследство или да получи наследство по старите правила. Аз предлагам да направим един списък на проблемите, един списък на принципите, които според нас трябва да се спазят това би могъл да бъде нашия принос към внасяне на повече смисъл в дебата. След което, възоснова на текста, да продължим интензивно да говорим по темата. Колегата Берлингуел има думата. Аз исках да поздравя колегата Лехнер защото знам, че е, момента е малко а, е, чувствителен. Знам, че тази тема е натоварна с а, е, много емоции. И онези, които се интересуват от тази тема, са в а, а, тежък момент в своя живот, т.е. в момент, в който трябва да вземат решение. Така че ние трябва да решим какво да правим. Просто трябва да скочим в студената вода. Е, искам да подкрепя колегата в работата, която той ще свърши, да го окоръжа, защото той има освен това намерение да я върши по коледа. Но мисля, че ще бъде добре да намерим някакво решение. За това трябва да си изясним какви са нашите идеи. Идеите доста озряха напоследък. трябва да вземем предвид както обичайното местопребиваване, така и страната на происход. Тоест трябва да внесем някакво спокойствие за а, хората, които остават завещани. Съвета, очевидно, също а, е на път да постигне консенсус. Съветът не желая толкова точно да дефинира понятието обичайно место през пребиваване. Тази задача може да се възложи на експерти. Те да предложат някакви концепции за дефиниции. Но ако ние зададем някакви насоки, след това оставим експертите да свършат финната работа, е, ще можем да бъдем гъвкави, но няма да се откажем от идеята да напредваме в една определена посока. Защото нещата наистина трябва да се случат учат постепенно и във всеки случай ще бъде грешка, ако не направим първата крачка. Що се отнася до е, автентичните актове, е, знам, че има страни членки, в които нотариусите са много важни е, и други държави, в които нотари... нотариусите не играят чак толкова важна роля. Но ако успеем да постигнем консенсус в парламента, в съвета и в комисията, ако не успеем да постигнем консенсус, всички действия ще бъдат прибързани. И в този ред на мисля още веднъж поздравявам докладчика за свършената работа и искам да го окръжа да продължа. Колегата Карин има думата. Благодаря, господин председател. Само няколко забележки. Искам най-напред да благодаря на колегата Лехнер за посветеното време по този проблем от наше име и няколко практични въпроси, които изникват най-вече от страна на Великобритания. Господин Лехнер се позовава на 97,7%. В един перфектен свят 100% от нас ще оставят перфектни завещания, когато починат, които удовлетворяват всички, след като напуснем този свят. Но знаем, че това няма да се случи и именно върху останалия процент е, трябва да е, разсъщаваме тук. Е, много се спомена за бъдещите поколения. Бъдещия свят ще бъде много различен, ще представи различни предизвикателства, най-вече от гледна точка на европейския проект, който позволява на гражданите да се движат от едно място на друго. Ето защо трябва да се съсредоточим върху а, целта, към която се стремим. Колегите споменаха, че а, е необходим постъпателен подход. Точно така е, но трябва да се уверим, че стъпките, които предприемаме, трябва а, да са такива, че да не създават а, объркване. Ето защо от моя гледна точка е изключително важно проблема за обичайното местопребиваване да бъде разрешен от самото начало. Какво означава този термин? Именно по това трябва да помисли господин Лехнер по коледа. И съвсем набързо ще добавя, че аз не смятам да посветя времето си по коледа на разсъждения какво ще правят хората когато техен близък е починал. Но а, всеки трябва да има право да вземе решение, а, когато изготвя завещанието си. Както беше споменат пример за а, италянец, който има писария в а, Белгия, а, можем да допуснем, че той може да не почине в Белгия, например в Италия, когато е на гости на своите роднини. Ето защо трябва още от самото начало да определим какво е това уми... обичайно местопребиваване. И още един въпрос, който остава в дневния ред. How we're going to be dealing with that within this overall framework. Uh, uh, Надявам се, че господин Лехнер ще може да се наслади на празниците и ще поговорим, когато се върне. Благодаря. Благодаря. Колегата Сперони. Задачата на докладчика е много трудна. Не искам да я правя още по-трудна с едно разсъждение, което трябва да бъде направено. Защото е, понятието местопребиваване е малко. е, е нещо, което се променя, тъй като е, хората пътуват. Ако разглеждаме момента на смъртта като крайния момент, няма да има проблем. А, когато човек умре в Белгия, се прилага бългийското законодателство. Ако умре в Люксембург, люксембургското законодателство. Но а, има и. Е, една запазена част от наследството. Какво става с нея? Тоест, една част, една, е, тази част от имуществото а, е, наследниците изобщо не могат да получат, защото тя е запазена и трябва да а, отиде в а, фундация. Какво ще стане обаче, ако някой живее в държава, в която такава запазена част от наследството няма? А, ако към момента на смъртта си се намира в държава, в която тази част не се признава. И тези дарения, които той е направил, пребивавайки в държава, където тези норми не са в сила, завещанието трябва съответно да се преработи и да се преведе в хармония с законодателство на държавата, в която лицето пребивава. Знам, че е малко сложно това, което обяснявам, но за да облегчим живота на гражданите и работата на съдилищата, трябва да направим това разсъждение виждам, че смъртта е изключително сложна. От, е, а, а, когато колегата е чул в превод да, да, да скочим в студената вода, знам, че това на италиански се казва така. Аз исках да кажа, че просто в един момент трябва да вземем някакво решение, иначе няма да можем да продължим нататък. По основните му гласи проблемите са обаче са в подробностите, които са тежки. Що се отнася до местопребиваването, мога да кажа следното. В Белгия, в Франция, в Люкс Люксембург и други страни членки това понятие съществува. В Белгия това понятие е дефинирано, в други държави обаче не е. Обичайното местопребиваване в е, нашето частно право, в, при бракоразводните дела, при родителските права и така нататък, играе важно играе важна роля. Но и въпреки, че играе такава важна роля, това понятие не е дефинирано. Въпреки всичко обаче е, е, няма проблем за законодателството от е, това. Аз се надявам е, всички живи и здрави да се видим през следващата година. И ще кажа, че в миналото, в продължение на десетилетия като нотариус съм се занимавал с е, е завещание. Доста граждани правят завещание. В Германия хората казват, че ако нямаш завещание, ти е много по-лесно да умреш. Добре, тогава Черния Петър остава в законодателя. Тук приключваме работа по точка четвърта. Благодаря, ще продължим. Да, извинявайте, колежки, е, просто ви видях. Господин Карл Мазурети повдигна въпрос, който аз също исках да повдигна, защото Великобритания иска да бъде част от това законодателство, но пред нас има проблеми. Надавам, надявам се господин Лехнер ще разгледа проблема за фактора на привързване Напълно прави сте, че хората не могат да избират къде да умрат. В моя избирателен район възрастен германец беше, открит, беше закаран мъртъв на германско летище, защото са, те са искали да бъде регистрирана смъртта му в Германия поради приложимото право към наследството. Тоест всички ние имаме една и съща идея, но тези проблеми са изключително а, сложни. Аз не съм компетентна и се надявам, че господин Лехнер ще ги разреши. Благодаря. Добре, преминаваме към следващата точка. Това е точка 11, доклада на колежката Ниблер относно независимите оценки на въздействие. Да, благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, бих желала да ви представя моя доклад. Струва ми се, че той за момента е на разположение на всички, но само на немски, така че през следващите две седмици, надявам се, вече ще е, можем да разполагаме и с останалите езикови версии. Няма да говоря твърде много е, по тази тема. Може би ще се спра само на два момента, които са нови. Комисията излезе на 8 октомври на съобщение за интелигентното управление на така, работата по споразумение, оценка на въздействието, тестове за годност. Най-малкото това трябва да бъде отбелязано. Освен това, така, комисията предвижда в съобщението си и а, а, последващи оценки на въздействието. Струва ми се, че такива все още не са правени. Освен това, от 20 и 8 октомври 2010 година има едно друго съобщение на комисията в него се казва, че в бъдеще комисията ще провежда задълбочени анализи във връзка с конкуренцията в промишлеността. Това са съобщения, които наистина дават основание за надежда, че ще се следи за качеството на законодателството Надявам се, че в е, тази връзка ще можем и тук в комисията да подобрим работата си и да се радваме на по-добри правни актове. Така, в е, доклада ми в началото се спирам на най-общите изисквания към е, правния акт за оценка на въздействието. След това се спирам на оценките на въздействието от страна на комисията и на междуинституционалните споразумения между комисия ЕП и съвета и оценка на въздействието, възможностите, които се откриват пред Европейския парламент и накрая вече така принципните положения в които предлагам да създадем един механизъм, съгласно който да можем да провеждаме оценка на въздействието по максимално прозрачен начин тук в Европейския парламент. Скъпи колеги, постарала съм се в моя текст да включа всички идеи и всички предложения, които получих от вас по време на дискусиите тук в комисията тъй като участвах в е, една делегация, която посети САЩ, е, се информирах и по време на това посещение за на практиката на оценка на въздействието в САЩ. Включила съм и някои е, идеи, които получих там по време на посещението в Съединените Американски щати и които ми се сториха подходящи и за работата на Европейския парламент. Естествено и в бъдеще ние ще настояваме за независимата оценка, за прозрачност при оценката на въздействието. Формулирала съм и обхвата, така да се каже, на оценката на въздействието, какво трябва да се оценява от една страна всички категории на законодателни предложения, при които трябва да се следва една съвсем ясна методика. Дали вие споделяте моето мнение, дали смятате, че той и от практическа гледна точка е подходящо и възможно. За това ще говорим. Освен това, по отношение на малките и средните предприятия, аз предлагам един тест е, по отношение на малките и средните предприятия, т.е. как ще се отрази даден правен акт, е, дадена законодателна инициатива е, в момента на прилагането и върху малките и средните предприятия. Вие знаете, че много често те именно се жалват от нашите законодателни решения. Предлагам и така нареченото правило или разпоредба One In, One Out – в момента, в който решим тук в Брюксел, че се е, при, налага приемането на даден нов правен акт, е, съответно да помислим този правен акт, е, какъв друг правен акт измества или замества, така че той да отпадне, да бъде отменен. Това е идея, получена от е, колега. Е, но аз смятам, че в нея има определено очарование и е, здрав разум. И така когато става дума за актуализация на даден правен акт, случаят вече е различен, но при всички положения парламентът, съветът е, би трябвало е, да е, следват, така да се каже, развитието в реалния живот и съответно да актуализират и законодателството. Има и редица предложения, свързани с възможностите за подобряване на дейността по оценката на въздействието от страна на комисията. При всички положения ще почертая само необходимостта от ранно включване на Европейския парламент в процеса на оценка, ранно информиране от гледна точка на прозрачността, аз поставям изискването за включване на колкото е възможно повече експерти и за последващата оценка, в която трябва да се извърши според мен на равнище комисия от гледна точка на потенциала за подобряване тук в Европейския парламент, смятам, че е важно на хоризонтално равнище специализираните комисии да обменят опит помежду си за оценките, които се извършват в техните ресори това, което мога да кажа е, че в нашата комисия е, Юри е, инструментът се използва максимално и се държи на него, но в другите комисии може би не е точно така, така че мога да го препоръчам. А освен това препоръчвам и един вид парламентарна оценка на въздействието и също времено да се е, отделя внимание и на правата на мълцинствата при гласувания, да кажем, една четвърт от колегите може би са на мнение, че ние се нуждаем, ние самите се нуждаем от оценка на въздействието. В такъв случай би трябвало да а, отчитаме а, именно и това право на мълцинството. И още нещо, господин председател, аз Предлагам да се създаде един единен механизъм за оценка на въздействието в Европейския парламент и смятам, че тук трябва да създадем една обща методика, една е, обща единна система – и може би да създадем и една независима самостоятелна е, институция, нещо като фундация, която да ръководи, така да се каже, оценките за въздействие тук в Европейския парламент. Това е всичко, което бих казала сега при представянето на доклада. Предварително искам да уверя колегите, че ще се радвам на всяко изказване, на всяка идея, предложение или е, изменение. Благодаря ви за този много дълъг, обширен каталог да а също и за това, че сте използвали е, максимално полезно за работата си и посещението в САЩ. Благодаря. Тъй като чета немски, прочетох пред предложението, искам да повдигна някои въпроси. От работата ми с госпожа Ниблер в миналото Знам, че тя винаги в подхода си към законодателство и политика е много последователна. Мисля, че предложенията и са много прогресивни. Те трябва да се подкрепят. Мисля, господин председател, че не трябва да подценяваме важността на работата на тази комисия в този област в определенето на процедура. Ще дам пример защо е важна работата на комисията. В момента провеждаме от две години в комисията ЕКОН дебата за данъка върху финансовите транзакции. Някои го одобряват, други са против, но независимо от отделните гледни точки, ние помолихме комисията миналия март за оценка на въздействието. Това, което смятам, че е недопустимо в дискусията, която вчера проведохме, беше, че зададохме въпрос. Как може да излезете със съобщение, в която се отхвърля идеята за данък върху финансовите транзакции, когато в доклада на МВФ се говори за нея? Именно това е проблема. Ето защо трябва да се уважава работата на парламента и за това този доклад е толкова важен в определене на процедурата на работа с комисията и съвета. Няма да се спирам на положителните части. Ще се спра на тези части, където имам въпроси или не съм съгласна. Според мен, Идеята за намаляване на административната тежест върху малките и средни предприятия, действително тя е важна, защото ние не искаме да има допълнителна тежест за тях, а искаме да се създават работни места. Ето защо трябва да прилагаме акта за малките предприятия. Но, мисля, че това е един инструмент, който а, трудно ще проработи. Мисля, че трябва да потърсим един по-добър начин за облегчаване на тежеста. Мисля, че не е възможно да използваме един единствен законодателен акт, но трябва да създадем впечатлението у а, малките предприятия, че а, когато се ангажираме с някакъв инструмент, той ще може да бъде прилаган. И някои въпроси които възникнаха, когато разгледах документа и бих искала да знам какви са намеренията на докладчика. Мисля, че е важно не просто да прилагаме критерии за последваща оценка, която е само за конкурентноспособността и само в промишлеността. Мисля, че трябва да сме отговорни и по отношение на околната среда и за социалното въздействие. И тъй като след влизането в сила на Лисабонския договор от 2009 година, не трябва да забравяме какво води той след себе си. Не, не може да се занимаваме само с индустрията, трябва да разгледаме по-широк кръг от проблем, проблеми и а, аспекти на оценката на въздействие. Действително, радвам се да видя предложения за нашата независимост, защото ние имаме нужда от по-голяма независимост, от по-голяма прозрачност. Когато я има, ще можем да видим по-лесно какво идва от комисията. Идеята за на създаването на съвета от парламента а, и съвета, който да осъществява надзор над оценката, а, според мен това е една много добра идея. Не съм сигурна обаче или може би съм объркала нещо, но не ми е ясно какво има предвид госпожа Ниблер под а, участие в група за намаляване на административната тежест. Според мен не трябва да има орган, който да се занимава само с административната тежест. И още един въпрос. Този орган, който ще извършва оценката за въздействие, не мислех, че става дума за орган в рамките на парламента, а за независим орган, съществува въпроса дали тук в парламента трябва да се създаде такъв орган, но авторката казва, че той ще бъде неутрален към бюджета. Тоест, кой ще плаща за това дали този орган ще бъде под формата на агенция, то той няма да бъде безплатен, ако участват независими експерти в неговата работа. Някой трябва да плаща за тях. Дали това ще бъде комисията, съвета. Това са проблемите, които трябва да разгледаме. Освен това, последния път обърнах внимание на следното и ще внеса изменение. Според мен трябва да има закон за период на консултации. Ето защо смятам, че той трябва да бъде разширен до 12 седмици и да се прилага и към малките предприятия, и към неправителствените организации. Необходимо е да подкрепим и малките предприятия, и, и неправителствените организации, и те да бъдат включени в целия процес на оценка на въздействие. В моята комисия по финансови услуги знаем, че няма проблем в изготвянето на такива оценки на въздействие, но малките предприятия и неправителствените организации много трудно могат е, да влязат в е, цялата тази система. Ето защо трябва да има открити консултации, които да им позволят е, да окажат влияние върху изготвянето на оценката. Но според мен доклада е в правилната посока. Благодаря. <clears throat> Ja, erstmal vielen Dank. Äh, първо да благодаря на госпожа Ниблер за предложението. Ние имахме някои бележки. Последния път видях, че тя включва по-голямата част от тях. Радвам се, че работата напредва. Аз имам още две забележки, които остават открити. Госпожа Макарти вече спомена едната от тях. Въпроса с оценката на въздействието в областта на полицейското и съдебното сътрудничество, където аз работя, трябва да бъде включен включено. Това е една допълнителна гледна точка, а, за да се знае как един законодателен акт въздейства върху основните човешки права а, и тяхното а, гарантиране. Това въздействие трябва, също трябва да бъде оценено наред с економическото въздействие. А, искаме се а, това да бъде изрично включено, тъй като е важен аспект. Другото, което ми се струва, а, важно е, че оценката на въздействието не бива да представлява допълнителна фаза на консултации. А, оценката на въздейството би трябвало да бъде събиране и оценка на факти, а не е възможно за упражняване на допълнително влияние. И още нещо, което последния път да, из... успях да измоля, сега е включено в параграф 29 с последващата оценка на въздействието. Аз ще настоявам малко по-последователно да казваме, че е, въвеждането на нормите в националното законодателство трябва да включва и оценката на въздействието. Виждам това особено ясно в полицейското и съдебното сътрудничество, че там то играе в е, важна роля в е, общоевропейското разследване. Е, много е важно там да се знае какво е въздействието върху основната е, рамка на правата на човека. Същото се отнася до Европейската заповед за арест. Така че това, което ми се иска е да, да бъде малко по-последователни. Тоест комисията не само да бъде помолена да внимава, но и да е, го прави последователно. Това са основните неща, които иска. Благодаря, казва председателя Ангелика Ниблер. Благодаря, скъпи колеги, за а, интересните идеи, които ми дадохте. А, ще бъде чудесно, ако формулирате и изменения, защото те просто ще обогатят а, доклада по наша инициатива. Госпожо Макарти, много ви благодаря с чудесния пример за данък върху финансовите транзакции. А, Пример е много хубав. Всъщност това е една от причините за изготвянето на този доклад, тъй като смятахме, че по отношение на финансовите транзакции комисията е направила оценка на въздействието, а тя всъщност не го беше направила. въпроса как да облегчим ситуацията на малките и средни предприятия. Съгласна съм с вас, че това правило line in, line out е малко статично, но мисля, че когато в Европа формулираме нови директиви, регламенти, непрекъснато въвеждаме нови задължения за докладване, събиране на данни и така нататък, а, информация, която предприятия трябва да събират. Мисля, че трябва да помислим по какъв начин да намалим поне малко тежестта а, за стопанските субекти. А, господин Албрехт също беше прав. В а, точка 8 и следващите след нея съм се придържала към статуквото, от ситуацията такава, а, каквато а, е. А, в оценката на въздействието в момента се прави върху економическото, екологичното въздействие и във връзка с акта за малки бизнес от 2008 година, но аз съм готов да възприема вашите идеи с оглед на полицейското и съдебното сътрудничество и оценката на въздействието във връзка с човешките права. Просто ще трябва да поговорим върху това какво смятате Питах се как трябва да изглежда този европейски орган. Трябва заедно да помислим в е, момента знам, че в парламента има установени механизми в парламента. Имаме е, така наречения полиси департмент, който прави оценка на въздействието. Там работят много ангажирани сътрудници. Те е, прав... Е, изготвят за нас документите за обществените поръчки и така нататък. Но от политическа страна ми се струва, че е добре да имаме някакъв метод, някаква процедура, може би с външен орган който да бъде наблюдаван с външен орган. Е, как конкретно ще изглежда този орган, трябва да седнем и да помислим. Но аз се радвам, че вие така открито приехте тази моя идея. Е, удължаването на срока за становището от 8 на 12 седмици, аз съм съгласна с това. Госпожо Макарти, ако имате изменения, с удоволствие ще го включа. Благодаря ви за е, допълненията. Е, много се радвам, че ще продължим да работим. Не знам дали е време да сложим срок за измененията. Няма нужда да го правим днес, казва председателя. Когато се преведат текстовете, ще го направим. Колега Карим, имате думата. Chairman, thank you. Благодаря, господин председател. Един въпрос към Ангелика. Искам да го задам, защото може да съм изпуснал същината във връзка с това, което се предлага а, относно изготвянето на оценките на въздействие. По време на посещението във Вашингтон а, получихме а, важна информация за това, когато едно предложение се оценява на 100 милиона долара, веднага се изготвя оценка на въздействие. Начина е особено неевропейски, най-вече по отношение на неекономическите въпроси. Всичко се изчислява и когато говорим за проект на стойност над 100 милиона долара, веднага се задейства процеса на изготвяне на оценка на въздействие. Ето защо какъв тип проблеми ще водят към автоматично изготвяне на оценка на въздействие? Как ние ще придадем европейско измерение на видяното от нас в Штатите? Благодаря за въпроса. Мисля, че това наистина е много важно. Какво точно подлежи на оценка на въздействие? Моето предложение е твърде е, така широко е, и аз е, не се ориентирам по, да кажем, финансови критерии. Дали струва хиляди или нещо, или по-малко, или повече, това не е толкова важно според мен. Всички законодателни предложения на комисията са включени в крайна сметка, според мен, в обхвата. Но вие сте тези, които ще кажете, искате ли го или не го искате. Предстоят обсъждания, това не е окончателният вариант, така че трябва да премислим в крайна сметка какво от практическа гледна точка е възможно и какво не. Но понякога, без да си даваме съвсем ясна сметка, даден правен акт, дадено законодателно предложение се оказва, че е много по-важно и има огромно въздействие това, което американците правят е, е в този смисъл като че ли не чак толкова достойно за подражание. Да, вие знаете, ако си спомняте, е, при Рим 1 и Рим 2 имахме огромни проблеми по време на помирителната процедура, защото точно защото липсваше оценката на въздействие на колежката Макарти. Съвсем накратко, защото господин Карим повдигна въпрос, че се фокусираме твърде много върху това какво идва точно от държавите членки и как действа съвета, когато се прави компромис. Но трябва и ние да си помислим как работим. Когато правим 1500 изменения по един законодателен акт и не правим а, никаква оценка на въздействие, а, трябва да поемам своята, своя ангажимент и отговорност. Самия парламент трябва да се замисли върху последиците на тези изменения за бизнесите, неправителствените организации и така. Äh, Последното изказване. Да, аз само ще потвърдя това, което вече каза колежката. При нашите наблюдения в е, Вашингтон останахме с впечатлението, че колегите там се опитват е, чрез оценка на въздействието да обхванат абсолютно всичко е, и да се опитат, така да се каже, да го изразят в, под формата на цифри да кажат, да кажем, че дадено основно право се отразява по този, този, този начин и всичко това е почти схематично и чрез числа изразено. Струва ми се, че в този смисъл, като че ли няма смисъл да следваме техния модел, е, може би защото не се сблъскваме с същите проблеми. Да, Ангелика не желая повече да взима думата, говори достатъчно и така. Ние е, ще изчакаме естествено превода на доклада на всички езици, тъй като междувременно виждам, че минава 16 часа. Трябва да дадем думата на колегата Сайер, а след това е, колежката Лихтенберга. Благодаря. Искам да напомня на колегите, че днес е 1 декември, първата годишнина от влизането в сила на Лисабонския договор и работата на, по този доклад е свързана директно с това, което присъства в договора, предвидено във връзка с ежедневната ни работа. Последния път, когато се срещнахме, беше късно вечерта, неодавна, малко повече от седмица но бих искал сега да ви докладвам за последните развития съвсем накратко, тъй като бих искал всички да бъдат възможно най-информирани. Най-напред искам да благодаря на колегите, които много помогнаха на председателя, на Лихтенбергер и останалите колеги, които помагаха в преговорите. И всички които улесниха нашата работа, която е от изключително сложен характер. Благодаря на Белгийското председателство, което беше изключително ангажирано а, във връзка с а, Лисабонския договор. В една не, невъзможна ситуация те постигнаха компромис и позиция на съвета, както и необходимата гъвкавост за това. Нашият приоритет от гледна точка на нашата комисия беше а, е, този регламент да се базира на договора и да се придържаме към това, но не забравихме и два други важни проблема. Разгледахме а, е, как се развиват те. Най-напред е, общата картина на Конституцията, че тук а, говорим а, за ролята на парламента в отношението с другите институции Втория проблем беше, че много от комисиите, които определят решенията, искаха да прокарат определени точки. Работих с колегите в непрекъснато сътрудничество и успях да включа доста точки в текста, независимо от трудността на преговорите. Най-напред правомощието на парламента ще се спра най-напред на него. Ние получихме. А, ние успяхме да получим не само този регламент, но и а, ясно становище от комисията. Предлагам на колегите да се запознаят с тази част от а, а, текста, където за първи път комисията се съгласява на това приравняване. Няма да се спирам в детайли, защото сме правили няколко дискусии по тази тема. Второто място, второто нещо, втория проблем е правото на контрол. Постигнахме в тези преговори съвета и комисията да признаят и това е написано и в писменият вариант на поетите ангажименти. Коми... Процедурата на комитология. Тя не проистича директно от договора, но тук имаме съществено постижение. Освен това, клаузата за преразглеждане – свързана с ежедневната работа. Можем да постигнем различни по-добри правила от сегашните. Четвъртия проблем поискане на няколко комисии от парламента се борихме за програмите, които засягат бюджета. Това бяха комисиите Инта, ДЕВЕ, външни отношения. Ние се ангажирахме в една сериозна борба с съвета в тази насока. Идеята ми беше или да блокираме регламента, но да не пречим на успешното провеждане на преговорите. Никъде в текста, в основния текст на регламента не се говори за финансовите инструменти, които засягат трети страни. Те могат тях можем да оставим извън обхвата на регламента. И на, на последно място търговската политика, която блокираше регламента. Можехме да го приемем и при Испанското председателство, ако нямахме този проблем. Белгийското председателство успя да се справи с определени компромиси. Включително една от мерките е 18-месечен преходен период. Но Мисля, че този компромис не е лош. Поели сме политическа отговорност. Тук си мислех, че трябва да се базираме на договора. Ние се уверихме в това и го гарантирахме и благодаря на колегите за това, че постигнахме такова споразумение. Сега, вие разполагате пред себе си с компромиса, до който стигнахме. Мисля, че той е много добър. Искам да помоля колегите да имат предвид, че това е един хоризонтален проблем. Моля ви да помогнете за да бъде прият от парламента този регламент възможно най-скоро. Нека през декември да го приключим. И а, да изпълним тази ситуация, която е предвидена и от а, договора от Лисабон. Искам да благодаря на колегите, които много помогнаха в работата. Това е а, нещо от а, самото начало, отращането на идеята, което, която вече се изпълнява и довежда до завършек. Мисля, че се справихме добре и ви моля да подкрепите този компромис. Благодаря ви, колежката Лехнар. Последния път в Страсбург е, от страна на някои комисии е, нещата бяха представени много ясно и впечатляващо. Но трябва да кажа от името на моята политическа група, че Колегите подкрепят доклада на господин Саер, но това не означава, че в пленарна зала всички ще бъдат за този доклад, тъй като междувременно вече стана ясно, че някои от тях имат много съмнения. Госпожа Лихтенберга, и след това и аз самия ще кажа нещо. Благодаря ви, господин председател. Опитът с това досие от гледна точка на нашите възможности. Имам предвид не само комисията, но и Европейския парламент като че ли е, не е, предизвика голям интерес сред колегите. Някои от тях почнаха, е, така проявяваха абсолютна липса на интерес и по време на преговорите. Едва сега след края на преговорите започнаха изведнъж да проявяват интерес и да реагират. Оказва се, че те така възприемат не само не, не възприема целият текст, а само отделни части от него. Ние трябва да си даваме сметка, че в случаите, в които предвиждаме определени права и е, Европейския парламент е, не се е ползвал тези права, от тези свои правомощия, тогава естествено ще имаме големи проблеми. Затова в е, Австрия говорим обикновено за конституция на хартия и реална конституция, т.е. права, които са ти дадени по силата на конституцията и права, които действително ползваш и е, така ги на практика е, се възползваш от е, всичко това, което е записано в твоя полза в законодателството. Е, е смятам, че наистина трябва да продължим с преговорите до последния детайл. В момента в съвета се води, така да се каже, борба за това кой ще наделее защото новите правомощия на парламента не се възприемат като нещо абсолютно е, естествено и като даденост. Това означава, че оценката на целият този комплекс е изключително наложителен, наложителна и важна. И освен това ние би трябвало да постигнем съответните резултати по всички тези въпроси. Нека естествено да а, си припомним за случаите, в които в рамките на комитологията сме решавали нещата. И а, в повечето от тези случаи се налага сега да се връщаме обратно към досиетата и да подобряваме една голяма част от правните актове. Поне една част от членовете на съвета вече осъзнаха този факт. Да, Естествено, трябва да кажа, че тези 18 месеца и мен не ме задоволяват. Боли ме, като ги прочита, но а, за съжаление и като си дам сметка, че става дома за 18 месеца, но по-рано не успяхме. Има параграфи, които бяха поставени под въпрос от Агри и аз мисля, че най-малкото тези съмнения и колебания биха могли да бъдат изчистени. Естествено, че в нашата политическа група нещата ще се обсъдят още веднъж много активно, защото хората едва сега започват да се интересуват истински. Става дума за членове на различни специализирани комисии. Но аз мисля, че наистина Междувременно вече сме свършили една голяма част от работата и в този смисъл благодаря на докладчика, който наистина имаше една много сложна задача. Благодаря. И аз ще взема думата. Да, наистина политическите е, групи е, едва сега почват да се занимават с този въпрос. Е, двама колеги също ме, ме заговориха на темата. А, изразиха определени съмнения. Аз мятам, че те вече не са на лице е, основанията за тези съмнения, поне от гледна точка на Агри, от гледна точка на, на Реги така съмненията и колебанията, които се породиха у Агри, бяха изчистени от самата комисия. Нещата са записани в междуинституционалното споразумение. Що се отнася до комисията по регионално развитие? Там нещата най-вече се свързват с определянето на така, приложими актове, implementing acts на делегирани актове на това са решения, които в крайна сметка се взимат от законодателя в рамките на самата законодателна процедура. И в този смисъл е, трябва да обясним и на съответните политически групи за какво става дума. И единствената точка, която наистина се отнася до политическото решение, и има политически характер, това са нещата свързани с външните отношения, с външно-търговските отношения е, при всички положения това е, е единствената област, в която нещата наистина е, подлежат на определена политическа оценка и допускате на такава политическа оценка. Всичко останало, е, което се поднася от колегите така под формата на съмнения, колег... въпроси и колебания, в крайна сметка вече е изчистено и то от самата комисия. Всички политически групи се изказаха. Аз също присъствах на конвенцията заедно с моята политическа група. Благодаря на докладчика за извършената работа за такъв кратък период. Мисля, че всички ние поемаме своята отговорност, трябва да продължим в същата посока и няма връщане назад. Аз подкрепям предложението. Благодаря. Мисля, че може да преминем към гласуване. Ще гласуваме анблок компромисния пакет и ако го приемем, ще продължим с гласуването. Който приема компромисния пакет, моля да гласува. Против? Няма. Въздържали се? Един въздържал се. Та в такъв случай компромисния пакет се приема. Преминаваме към заключителното гласуване. Кой е за? Против? Въздържали се? Един въздържал се. Приема се единодушно. Трябва да гласуваме предложението за законодателна резолюция за. Против? Въздържали се? Един въздържан се приема с единодушно. Е, поздравявам колегата Сайер. Okay. Колегата Берлингуея има думата. Си chiedo scusa se sono intervenuto dopo. Е, voglio solo... А, извинявайте, че взимам думата в последствие, но аз искам да направя едно изявление. Искам да се присъединя към това, което каза е, колежката Евелин. А именно, е, че дискусията по тази тема в нашата комисия премина под знака на консенсуса – това стана ясно и сега при гласуването видяхме, че имаме 100% консенсус. Трябва да кажа, че извън нашата комисия обаче нещата не стоят по този начин. Чухме представителите на важните парламентарни комисии, които бяха при нас и те дадоха съвсем различна оценка и изразиха голяма загриженост особено що се отнася до правата на парламента възоснова на Лисабонския договор. В моята политическа група ще гласуваме следващата седмица. Мисля, че Евелин обърна внимание върху това, че гласуването днес предшества гласуването по политически е, групи а мисля, че позицията на политическите групи е решаващо значение за позицията, която ще заемем на, в пленума. Това, което казваме е малко странно и объркано, но има комисии в парламента, които се изказаха против и които и на нашите заседания взеха думата. Ще доведе до там, че трябва да се държим по съответния начин. Казвам го просто за да изразим уважение към мнението на тези, които не мислят като нас. Искам просто да се присъединя това, което каза Евелин. Уважавам това, което каза колегата. А, Надявам се социал-демократите да се държат така, както се държаха, а именно да имат а, е, аргументи и ще успеят да наложат своето мнение и в политическата група. Преминаваме тогава а, е, към, към темата за право на информация в наказателните производства. Колегата Албрехт. Благодаря, господин председател. по темата за правата на обвиненията в наказателните производства има цяла пътна карта, която са базира на програмата от Тампере и от Стокхолм. Те са основни за взаимното признаване е, и обмяната на доказателства в полицейското и юридическото сътрудничество. В посока към хармонизиране относно правата на обвинените и за подозраните. В тази декларация за правата, в тази пътна карта, която наскоро приехме, а, а, се регламентираше правото на писмен и устен превод по време на наказателно производство. Аз а, бях докладчик на Комисията по правните въпроси. Сега имам задачата да формулирам мнение, което да представям към Комисията по вътрешните работи, където аз съм отговорник от името на нашата политическа група и докладчик е госпожа, госпожа Зипел разбрах, че пътната карта за приемането трябва да предвижда един доста стеснен график. А, мисля, че Комисията по правните въпроси също бързичко трябва да излезе с а, мнение. И аз се чу, чувствам малко притиснат. Не знам кога ще имаме време, като вземем предвид графика на нашата комисия, за да можем а, преди гласуването в Комисията по вътрешните работи, която е водеща, да дадем нашето мнение. И моят въпрос е по, по-скоро към председателя. Кога ще може между коледните празници и средата на януари да вземем решението. Най-вероятно това ще бъде трудно, но няма да бъде никак лошо, защото ние като комисия по правни въпроси на това място трябва да обърнем внимание на едно нещо, което лично на мен ми се струва много важно, наред с всичките важни предложения. Важно е да се е, гарантира в предложението да се съдържат всички права на обвиняемите. Да не, да не пропуснем нито едно такова право, да видим в нашата комисия дали не е пропуснато някое процесуално право. И е, това в противоречие ли е с различните правни системи? Е, което ме отвежда и до второто, което искам да кажа. Тази декларация на правата е записана в пътната карта. Те там трябва да се хармонизират и материалните е, права, които пък трябва да се съдържат в декларацията за правата. Тоест някаква клауза за гъвкавост или някакъв да, да се включи в пътната карта някакъв преглед след известно време, за да не са нещата като изковани в камък, а да има някаква възможност за гъвкавост. И тази хармонизация, която толкова много желаем, тази хармонизация на процесуалните права, да премине малко по-гъвкаво. Тъй като според нас това е нещо изключително важно, ние виждаме как при заповедта за арест, при съвместните разследвания става все по-наложително да има а, единна основа и еднакви процесуални права, за да може а, взаимното признаване да продължи а, да работи а, и да води до повече съвместимост между правните системи на страните членки. За това моето предложение е ние като комисия по правните въпроси да си дадем възможност още веднъж да се задълбочим и да видим дали всички процесуални стандарти са включени в тази декларация за правата, предложена от комисията. Мисля, че до този момент съществува доста добър а, е, е, стандарт. А, е, някои от нещата по отношение на предварителното досъдебното производство бяха подобрени, примерно правото а, на лицето да мълчи трябва да помолим още веднъж Комисията по вътрешните работи да дадем още малко време до януари. Не знам те дали ще го направят, за да можем да включим този елемент на гъвкавост. Това са моите виждания. Много ще се радвам да чуя вашето мнение, да чуя допълнителни бележки, още нещо с което може да пренесем толкова от мен. Благодаря за да отговоря на техническия въпрос, секретарята ми казва, а, проекто доклада ни е необходим тази следващата а, седмица, така че на извънредното заседание на 16 декември да приемем срок за внасяне на измененията, за да можем да ги предадем на Комисията за вътрешната работа. А, и мисля, че шансовете Комисията по вътрешните работи да си смени графика заради нас са доста а, малки. Колегата Макарти. Вероятно тази нова процедура и правото на информация ще бъде интересно за нашите граждани. Едно съобщение за пресите от комисията казва, че германски турист бива арестуван в Италия след сбиване в бар. Той не говори езика, в резултат на което не разбира защо е задържан, в какво е обвинен. Полицая му дава документ на чужд език, изброява му правата на и всичко това изглежда като една телевизионна драма, но всъщност се случва в, реално в Европейския съюз. И каква е моята драма? Една полицейска драма, е, изпитана от един от моите избиратели. Британка бива арестувана в Испания, но по предполагаемо престъпление, извършено в Унгария. Тя е, е изпратена за 6 седмици в испански затвор. Е, получава 2 минути за разговор след 5 дни към испански номер не получава превод, който да й обясни в какво е обвинена. Тя е арестувана, когато е отишла за кафе в крайпътно заведение. След което тя е изпратена в Унгария, където отново няма право на превод, не получава никакви документи, а принудена е да подпише документи, които не разбира. След това в Унгария тези обвинения отпадат, защото няма никакви основания, но тази жена е преживяла травма и смятам, че трябва да се постараем да предотвратим такава травма и за бъдеще. Ето защо трябва да приветстваме правото на информация, от което е била лишена една от моите избирателки. Мисля, че в, и във вашите страни ще има примери, подобни на този. Колкото по-скоро успеем да се справим с това, и можем да кажем пред гражданите си, че ние защитаваме основните им права в тази насока, толкова по-бързо те ще придобият доверие и в Европейския парламент, и в Европейския съюз. Не бих искала да обяснявам колко успешно е необходим напредък в тази насока и разбира се, споделя мнението на докладчика, че трябва бързо да се справим в Комисията по граждански свободи, но освен това, трябва да знаем, че да сме уверени, че тези права а, се прилагат. Тоест, трябва да следим как държавите членки прилагат а, и спазват тези права, на кои, които се полагат на нашите граждани, а не те просто да си останат права на хартия. Perdón, presidente, y perdón, eh, McCarthy. Yo colateralmente que. Извинете, господин председател. Бих искал да кажа следното. Що се отнася до испанския пример, да, възможно е да има известни нарушения или нередности, допуснати от страна на полицията и но това не се дължи на е, така, лошото качество на наказателния кодекс или на НПК в Испания. Наказателното право е чудесно. Друг е въпросът, че някои не, се, не го спазват и не се придържат към него. Аз мисля, че това не е само испански проблем, казва председателят. Да, нека да чуем и представителя на комисията. Моля. Благодаря, господин председател, уважаеми членове. Господин Албрехт, да благодаря за вашето изказване. Вие много добре обяснихте целта на втората мярка в пътната карта и предложението на комисията за право на информация по наказателни производства, публикувано на 20 юли, което в момента се разглежда от парламента. Благодаря за възможността да изкажа благодарност за доброто сътрудничество по първата мярка, мярка А, която би трябвало да представлява модел за бъдещите преговори. През тези месеци постигнахме първата директива не само в областта на, на процесуалните права, но а, и в а, областта на наказателните производства. Ето защо искам да благодаря на парламента и се надявам това да бъде модел и за напред. По мярка Б това предложение, както казахте, е за правото на информация. Става дума за няколко групи права на информация. Когато говорим за информация в наказателните производства, поне според нас, говорим за поне три групи права. Първата е правото на информация за правата на индивида, който е заподозрян или обвинен в извършване на престъпление, а именно да получи информация. Това трябва според член 4 на нашето предложение да се а, прилага всеки път, когато има арестувано лице арестуваното лице е в по-уязвимо положение от е, колкото а, лице, което се разследва в момента, но не е задържано. Ето защо нашето предложение има за цел да се уверим, а, че а, този човек ще получи писмена информация за правата си. Разбира се, в член 3 се, избира, се изброяват а, правата, каталог на права, а, който сме се посрали да бъде възможно най-пълен нашата цел съвпада с вашата, а именно искаме този каталог да бъде възможно най-пълен. Втората група на право на информация е свързана с информацията за самото обвинение. Всяко арестувано лице а, и а, тук имам а, предвид и примера от а, колегата Макарти, трябва да бъде всяко такова лице, трябва да бъде информирано за характера и причината за обвинението. Тук говоря за член 6 от Европейската конвенция за правата. Не трябва да забравяме, че тук не започваме от нула, започваме от една обща основа. Това е Европейската конвенция за човешките права която е задължителна за всички държави членки на Европейския съюз. Но поради някаква причина тя не е достатъчна. Ето защо необходими са законодателни актове в областта. Тоест, второто право е информация за получаване, информация за самото обвинение. Третата група права на информация е правото на достъп до досието. Тук говорим за член 7 от нашето предложение. При приключване на а, разследването всеки индивид, който ще бъде съден, има право на достъп до а, досието по случая, включително всички документи, възоснова на които той ще бъде съден. Това е най-ефективният начин да се уверим, че това лице ще може да изгради една ефективна защита. Той трябва да има достъп до всички елементи в, в досието, или самия той, или неговият адвокат, така че да се изгради една ефективна защита в съда. Госпожа Макарти спомена Европейската заповед за задържане. Ние имахме предвид това, когато предлагахме законодателство в областта. Важно е да наблегнем на факта, че това предложение, както и мярка А, има за цел да бъде приложимо и към процедурите по арестуване. Европейската конвенция, член 6, не е приложима към изпълнението на Европейската заповед за задържане. Така че имахме един вакуум и трябваше да се уверим, че изпълнението на Европейската заповед за задържане а, се защитава от същите процедурни а, защитни механизми, както и тези, които са приложими към а, самите наказателни производства. Благодаря на госпожа Макарти за нейното изказване. Действително необходимо е да покрием случаите, свързани с Европейската заповед за задържане и а, трябва да се избегне а, а, случаи, при които не се получава правосъдие За в бъдеще такива случаи трябва да бъдат изключения. Но на този етап не мога да кажа, че е така. Когато говорим за цената на изпълнение на тези мерки, а изпълнението наистина е изключително важно и сега и за в бъдеще, държавите членки ще трябва да трябва да помислят колко ще им струва, ако а, има такива случаи на лишаване от правосъдие, защото тези случаи ще бъдат разгледани от Съда на Европейския съюз. Благодаря, ще отговоря на всички въпроси. Благодаря ви. Господин Албрехт ще представи колкото е възможно по-бързо своя доклад. Госпожа Макарти. Искам да е ясно, че тук не говорим само за една държава членка. Аз съм говорила с британската полиция, където а, ме информираха, че освен а, проблема с правата, а, има проблем при изпълнение а, на Европейската заповед за задържане. Не говорим за Испания или Унгария. Това е нещо, което се случва в 27-те държави членки, а ние трябва да се уверим, че нашите граждани имат своите права. Yeah. Äh, в заключение бих искал да се спра още веднъж съвсем накратко на някои от основните моменти и да подчертая, че ние като Европейски парламент е, би трябвало ясно да изразим своята позиция. Смятаме, че хората не е задължително да стигат чак до Страсбург, до съда за правата на човека. Е, да, ясно е, че има Европейска конвенция за правата на човека, но въпросът е, е, е още веднъж е, да защитим, така да се каже, принципите на Европейската конвенция за правата на човека, чрез е, правните актове на Съюза, да подчертаем необходимостта от полицейско сътрудничество и е, спазване, стриктно спазване на всички права на обвинените, в досъдебното производство, в съда и така нататък. Всичко това е изключително важно ще се постарая колкото е възможно по-бързо да представя, ако не на всички езици, текста, така че е, да можем да е, оформим и становището на нашата комисия. Благодаря ви. председателят. Така, чисто теоретично стигнахме до точка 15, но госпожа Лихтенбергер се съгласи с мен да отложи малко момента на разглеждане на тази точка. Аз сега приветствам не съвсем новия генерален директор на ГД Правосъдие, Франсуа Слебайл е днес тук. За нас е голяма радост и чест да посрещнем директора на Генерална дирекция е правосъдие. Имате думата. А след това ще дадем думата и на колегите. Благодаря. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да съм тук като първия генерален директор за правосъдие. Определено има какво да се желае по въпросите на правосъдието а, и именно с такава цел комисията реши да отдели този ресор от вътрешните работи. Много се радвам, че съм тук днес, господин председател, защото тази и следващата година определено ще трябва да организираме дори още по-силно сътрудничество между вашата комисия и Европейската комисия, просто защото 2011 година, що се отнася до правосъдието, ще бъде една от най-заетите, най-натоварените години по отношение на дневния ред, по отношение на приемане от страна на Европейската комисия на нови предложения. Ето защо ще бъдем изключително натоварени Само няколко думи по предложенията, които вече се обсъждат и след това накратко ще ви обясня какво ще очакваме, каква ще бъде дневния ни ред за следващия месец. Какво се обсъжда в момента? Това са две предложения. Едното е законодателството приложимо към разводите Изключително съм доволна да ви съобщя, че в петък в съвета вероятно ще постигнем споразумение по първото засилено сътрудничество между а, държавите членки. А, участват 14 държави членки, които ще а, постигнат съгласие за а, сътрудничество по въпросите, свързани с развода. Надявам се това да се случи в петък, защото това ще бъде един положителен знак, че има воля от страна на държавите членки да си сътрудничат. Искам да спомена и регламента за е, наследството и завещанията, направихме предложение за хармонизиране на правилата за приложимото право и компетентността, като използваме а, обичайното местопребиваване като единственият фактор на привързване. С това а, ние Бихме искали да видим този доклад на Европейския парламент, който също има за цел да се определят правила, които са в най-добрия интерес на гражданите. ще бъде изключително полезно, ако успеем да, се, да постигнем напредък по тези две предложения. Какво предстои и какво се очаква от комисията в следващия месец? Първото, което ми идва на ум, е прегледа на регламента за решение, за съдебните решения, където Европейския парламент и господин Зевка а, има принос към приемането на резолюция. Комисията трябва да излезе с предложение през януари или дори през декември, т.е. този месец преди края на годината. И разбира се, това е тема, с която ще ни ангажира през следващите месеци. Друг интересен проблем, това е предложение от страна на комисията а, за ефекта върху имуществото на а, регистрираните партньорства и а, брака. А, надяваме се това предложение да бъде прието през 2011 в началото на годината, така че да можем да а, сме сигурни а, че ще има свободно движение на съдебни решения относно а, брачна собственост а, и а, ефекта върху собствеността на регистрираните партньорства. Сигурна съм, че в а, тази комисия ще проведем интересни дискусии на тази тема. Искам да а, спомена също така а, и трансграничното а, възстановяване на а, вземания, което е важно и за гражданите, но е и важен проблем за вътрешния пазар. Комисията приветства вашия доклад по собствена инициатива по този въпрос. Аз искам да благодаря на госпожа Макарти, която е докладчик и автор на работния документ. Ние споделяме тревогите, изразени в документа по отношение на ползата от процедурата, както и от нуждата от защитни правила за защита на гражданите. Искам също така да кажа, че това е много важно за семейното право публични консултации, с, свързани с, с свободна циркулация на документи. Все повече европейски граждани трябва да се движат между държави членки. Това са повече или по-малко 12 милиона души. Ето защо този проблем е важен. Свободното движение на документи е една предпоставка за свободното движение на хора. В предложенията, които ще коментираме на по-късен етап и след обществените консултации по този проблем, ще се опитаме да излезем с предложения, които да опростят живота на гражданите на Европейския съюз, които искат да заминат или да работят в друга държава членка най-вероятно ще излезем с такива предложения през 2013 година. И една съвсем различна тема директивата за правата на потребителите тема на доста дискусии в последните дни. Комисията имаше амбициозни цели с първоначалното си предложение. Видяхме проект от доклада на ИМКО, който представлява един доста интересен компромис. Но искам да се спра на нещо, което съм сигурна, че интересува а, членовете на вашата група, а именно а, а, съдебното обучение. Знам, че Заместник-председателя би искал да започнем инициатива по съдебно обучение. Както знаем, Стокхолмската програма иска от нас 50% от юристите в Европа да бъдат обучени. Ако това Значи това може да бъде изразено като 600 000 души. Това е една амбициозна цел. Надяваме се да имаме едни а, доста креативни решения. Постигнато до сега е интересно, но, доста, но е доста далеч от тази амбициозна цел. Ще се опитаме да работим по програма Erasmus за съдии. Ще се опитаме да постигнем следното. Всички а, юристи, които се обучават, а, а, трябва да знаем, че са важни а, и съдиите, но и всички други а, юристи. Дискутираме в момента как да постигнем това. Според нас, изключително трудно е 600 000 души да се обучават директно от Брюксел. Не това е правилният начин. Мисля, че трябва да работим по съществуващото сътрудничество между правните институти, академии, които съществуват в държавите членки и да засилим това сътрудничество. Бихме искали да благодарим на господин Белингуер както и на вас, господин председател, за вашата ангажираност и участие, защото този проблем е изключително важен. Ние ще излезем с предложение следващата година. Сега Искам да се спра на нещо, което съм сигурна, че ви интересува вас като адвокати, а именно договорното право, европейското договорно право. Има съществени инициативи, по които комисията работи ам, с а, голямо желание, така че да сме сигурни, че ще има елемент на упростяване на функционирането на дружествата в Европейския съюз, които искат да, да упражняват дейност в други държави членки. В момента има фрагментация на договорното право, тъй като а, някои държави членки имат собствен режим – и това а, създава бариери за 99% от а, а, малките и средни предприятия в Европа. Според нас а, промяната на статуквото, упростяването на живота ще допринесе за развитието на тези предприятия. Ето защо ние работим целеустремено по това а, има експертна група, но освен това и група на заинтересованите лица, защото много важно е в този процес да бъде включен общността на малките и средни предприятия, както и общността на потребителите, за да сме сигурни, че имаме един практичен подход към проблема. Знаем, че не е лесно, но вярваме, че ако успеем да намерим правилното решение за справяне с тази фрагментация, това ще помогне изключително много както на потребителите, така и на малките и средни предприятия. И така, господин председател, както виждате, дневният ни ред е изключително натоварен. комисията, аз самата и нашият екип сме изключително доволни, че имаме възможност да си сътрудничим с вашата комисия. Ще се радваме това да продължи и за в бъдеще и дори да засилим нашето сътрудничество. Благодаря. Благодаря много, колега Берлингуер. Заповядайте. io colgo l'occasione, anche perché sono stato tirato dalla giacca, di dire l'opinione su due questioni. Искам да използвам възможността да се изкажа по няколко въпроса, които ми идват на ум. От а, самото начало а, мисля, че европейската правна култура е проблем. Сега виждаме, че европейското законодателство, установената практика отговаря на нуждите всеки ден в основата стои правната култура, за това професионалистите трябва да знаят какво може да им предложи Европа. Какво може да подобри а, живота в Европа всеки ден, а, а не само при определени случаи. Единодушно в нашата комисия приехме резолюция, която генералният директор ще си спомни а именно а, плана за действие за Стокхолмската програма, който придава много голямо значение на правната култура и на правната подготовка. Не искам да а, използвам термина обучение, защото а, адвокатите и съдиите не са ученици. А, искам да кажа на генералния директор, че смятам, че тук трябва една дълбока съществена промяна. Това, което до сега се наричаше обучение, е добро, важно и ценно, но то се прилагаше към процент от адвокатите, който може да се определи като незначителен. Ако ще имаме децентрализирани системи, то посланието не се получава. Дори а, правните институти в отделни държави, а, включително а, съвета на магистратите в Италия, всички те не получават посланието. Харчат се огромни количества пари, но не може съдиите и адвокатите да се отвличат от ежедневната им работа. Ето защо необходимо е на практика да стане по-лесно за адвокатите да използва виртуални форми а, на консултации с колеги по отделни а, случаи. Ето това е правна култура. Може да изглежда като британски подход, но има от какво да се получим. Това не е просто прагматичен а, проблем. В Холандия, например, има подобна инициатива. Ето защо нека да се отдалечим от това, което правехме до сега. Нека да видим какви са условията за насърчаване на съдиите и адвокатите да попълнят празнотите в своите правни познания предвид необходимостта, спешната нужда от напредване в професията. Аз самия съм професор Еразъм беше прекрасна възможност за нашите ученици, но ако се опитаме да прехвърлим този подход към съдиите, ще получим всъщност като резултат много малък брой съди, които ще бъдат изпратени по Еразъм на подготовка. Ето защо необходим е различен подход. А сега по договорното право. А, има различни мнения. Нашата комисия определено подкрепя а, да се възможността да експериментираме. А, да не говорим за кодекс, но да говорим за група правила, указания за хармонизиране. В същото време обаче а, има и загриженост. Е, необходимо е тази идея да има време да озрее. Необходим ни е конкретен подход, е, необходими са ни правилните идеи за сближаване на договорните норми, защото те са много важен елемент от а, съвременното право. Например, потребителите. Идеята за Б B, Б, Б към Б, Б към С, възможността потребителите да избират Действително, от правна гледна точка е по-трудно, но а, предприятията могат да се възползват от а, тази възможност за избор, а, но не и потребителите. Ето защо, а, според мен, а, трябва да започнем един процес, който ще доведе до допълнителни реформи.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 презентация на проектоработната програма, която е изцяло в съзвучие с това, което планираме ние в нашата комисия. Аз искам да се спра на две неща. Едното е приложимото право при разводите и разтрогването на блака. Е, надявам се съвета да постигне окончателно е, споразумение. Утре ще гласуваме майския доклад в е, нашата комисия. Има някои малки препятствия, но аз съм дълбоко убеден, че ще успеем да ги преодолеем. Аз бих искал да отправя един въпрос към представителката на генералната дирекция. Белгийското председателство тясно работи с парламент и с нашия комитет, макар че това, нашата комисия, макар че това беше просто процедура е, по консултация, но взе предвид е, нашите е, препоръки, представени вече пред съвета. В хода на тези дискусии ние забелязахме абсолютната необходимост да се направи още една стъпка, защото имахме една доста, доста ограничено поле е на приложното право и различни а, е, а, е, юрисдикции. Знаем, че плана за оценка на въздействието и е, измененията е, към този регламент са планирани за 2011 година, но в хода на нашите дискусии ние помолихме комисията да се опита да ускори този процес. И след това резултата, който а, постигнах, можех, можехме да получим в областта на семейното право а, или а, законодателство, къщащо майчинството, а, ще помогна на нашите граждани. Надявам се да има законодателно, законодателно предложение за а, б, Брюксел 1. Парламента вече прие доклада по тази тема и аз много се радвам, че ще започнем от януари да работим по правните изменения. Благодаря, колега Звиевка. Колегата Уолис. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Любейл за нейното представяне. Уверени сме, че няма да ни липсва работа в следващите месеци. Искам да спомена три проблема. Мисля, че никой от нас не е доволен относно реакциите към подготовката на съдебните служители. Надявам се, а, че всички ние ще проявим интерес да чуем от вас как. А, какво се очаква относно електронния портал а, по правосъдие? Знам, че това е един проект на съвета, но бихме искали да разберем как ще участва комисията за в бъдеще и как ще се използва този портал. Относно потребителското и договорното право, някои от нас а, а, чувстват, че преминаваме труден етап а, относно директивата за правата на потребителите и за договорното право, но има огромна нужда да бъдат улеснени сделките в вътрешния пазар. Ние трябва да отговорим на тази нужда рано или късно. Надяваме се по-рано. Нека се надяваме директивата за потребителските права да постигне това. Освен това, паралелно се надявам да видим и нова начална скорост на трансграничния достъп до правосъдие относно малки искове от страна на потребители. Още един проблем, за който знаем, че в момента се обсъжда документа, а именно колективните искове – знаем, че това може да даде начален тласък на нашата конкурентна способност в Европа. А сега искам да спомена един а, проблем, а, с който ми се налага да се справям често. Това е въпрос, който се превръща в проблем в няколко държави членки. Занимаваме се с областта на семейното право и в частност разводите. Увеличава се броя на на принудителни бракове в много държави членки или пък случаи, където имаме насилие или дори а, причинена смърт. В момента имаме основа в Европейския съюз, благодарение на Лисабонския договор за а, човешките права. Тези случаи са нарушение на човешките права. Смятате ли, че можем да направим нещо на европейско ниво относно тези принудителни бракове, които са резултат от по-голямата мобилност на нашето общество и които могат да имат такива ужасяващи последици за засегнатите индивиди, независимо от техния пол. Благодаря. Благодаря ви. И така, госпожа да. Имате думата. Благодаря. Благодаря за всички въпроси. Uh, По изказването на господин Берлингуер във връзка с а, европейската правна култура ще кажа, че бих могла да се съглася почти с всичко, което вие казахте. Професията юрист а, бива естествено да се свежда, така да се каже, до ниво училище или гимназия. Напротив, става дума за университетско образование, но също времено е необходим и практически опит, не само теоретична подкованост. Независимо от, умение, е, от усилията, които положихме, броят на Юристите, които са преминали през е, различни форми на повишаване на квалификацията, не е достатъчно голям. Ние бихме желали да постигнем много по-добър резултат, така че това е една от е, незабавните мерки, е, която ще бъде включена и в предстоящата финансова прогноза. Ние трябва да мислим, естествено, не само за настоящото поколение юристи, а трябва да мислим и за следващите поколения. Естествено, че всичко това е свързано с разходи. Вие казвате, че сте срещу една централна, централизирана структура. И че непрекъснато се преминава от единия тип структура към другия тип структура. Твърдите, че в крайна сметка трябва да се постараем да постигнем повече децентрализация, но същевременно да е, се възползваме от добрите резултати и от успехите на държавите членки. Ние споделяме повече или по-малко вашето мнение. А що се отнася до договорното право, ще кажа, че по предложението трябва да се работи и ние работим, но трябва да анализираме всичко това, което е, се съдържа в е, съответните правни актове и които ще бъдат основа, основата на е, бъдещото европейско законодателство в тази област. Е, ще извършим една проверка и анализ на всички отделни елементи и след лятната вакансия ще ви кажем нещо повече. Да, господин Цвивка, ние бихме желали да ускорим работата по Брюксел 2. но става дума за област, която е изключително комплексна. Знаем, че е много важна и че не търпи, така да се каже, отлагане, но същевременно не бива и да избързваме прекалено много. Прибързаните решения понякога не са най-добрия съветник. В началото на следващата година ще представим нашето предложение. По казаното от госпожа Уолис – Ние се интересуваме живо от така наречения и портал. Това е един много важен инструмент. Вие попитахте какво е отношението на комисията. Аз мисля, че комисията вече играе една много важна роля. А че също време и държавите членки са поели определени ангажименти, така че от правна гледна точка държавите членки не са инициаторите. Напротив, комисията е инициаторът, но те също са много важни актьори в рамките на този процес по разработването на портала. А, за договорното право вие казвате, че се намираме в много трудна фаза. Това наистина е така. Трябва да видим какво точно ще се случи с директивата за потребителските права, тъй като има едно много, много тясна връзка между договорното право и директивата за потребителските права. А що се отнася до принудителните бракове? Това, което мога да ви кажа е, че комисията подготвя предложение за е, така, насилието е, в, в, е, спрямо жените. Това ще бъде част от пакета, за да се спре насилието спрямо жени. А как точно ще подходим по проблема принудителни бракове? Аз за сега ще оставя въпроса открит. Ние знаем, че има такива бракове, ние знаем, че съществува проблем. Но би трябвало да обсъдим много сериозно въпроса. Ситуацията естествено е много драматична и трагична за пряко засегнатите, особено за жените. Струва ми се, че на европейско равнище можем да предприемем правни стъпки в тази посока, за да облегчим положението на жертвите. А що се отнася до трансграничната медиация, трябва да бъдем изключително предпазливи, когато подготвяме директивата за медиацията ще трябва да подготвим и съответните е, квалифицирани специалисти в рамките на програмата за медиация. И освен това, ние възнамеряваме в нашата генерална дирекция да предприемем стъпки и по така наречената медиация онлайн, особено в случаите, в които са засегнати права на потребителите. Благодаря, казва председателят. Благодаря ви, госпожо генерален директор. Развитието през последните месеци показва, че става дума за едно добро решение. Ние и в бъдеще ще настояваме за това вътрешните работи и правосъдието да са два отделни ресора, за които да отговарят двама комисари и да има две отделни генерални дирекции. Мисля, че от организационна гледна точка това бе правилното решение за много от хората, които работеха е, по-скоро в областта на вътрешните работи, е, така правосъдието е, беше, тъй да се каже, скучната е, област, защото това бяха хора, практици, които са свикнали на един по-динамичен ритъм и стил на живот, е, но е, правосъдието е основата на е, всичко, което засяга не само медиите, но което засяга пряко и областта, сферата на вътрешните работите и най-вече гражданите. Така че аз ви уверявам, много-много се радвам, че си сътрудничим. Добре вече. През последните три месеца можахме да установим това и се надявам, че ще бъде така. Благодаря на всички участници в заседанието до този момент. До този момент бяхме излъчвани и в мрежата по вебстрим, а след това продължаваме с заседание при закрити врата. Моля участниците, които нямат право да участват в тази заседание, да напуснат залата.